Please, those colleagues who... Много ви моля колегите, които имат нещо друго за вършене, да излязат от залата, за да може ние да продължим със следващата си точка в дневния ред. Ще разгледаме предизвикателствата във външната политика. Господин Никола Абуро, която който е от фундацията Нашата Европа, господин Кевин Воткинс от Европейската група на мозъчните тръстове. Те са тук по случай публикуването на проучвания относно участието на Европа в света. И съответно относно защо проблемите на Европа се нуждаят от глобални решения и световните проблеми се нуждаят от европейско действие? Нека поканя господин Ландабуро и господин Уоткинс. Всеки от тях ще разполага с 10 минути. След като ги изслушаме, ще преминем към въпросите господин Греви, господин Шолц, господин Лапот би трябвало да са сред нас. Те са също от Европейската група на мозъчните тръстове. Ако са тук, добре дошли. Господин Лантабуро, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, на първо място искам да ви поздравя с наскорошното ви избиране – Искам да ви пожелая и успех в задачите, защото не е лесно да се отговаря за външната политика. Необходимо е наистина Европейския парламент да играе много важна роля. Аз самият съм убеден, че Европейският съюз трябва да покаже своя потенциал на международната сцена – Що се отнася до нашата организация, това е наистина мозъчен тръст с три основни приоритета. Гражданите, проблемите, които имат в Европа, конкуренцията, солидарността и сътрудничеството като двигател на европейското изграждане. Нещо, което ни завеща Жак Делор. В нашата група също така е много важна и ролята на Европейския съюз в света. Това, което ни отличава от други изходни мозъчни тръстове е, че ние бихме искали да подхождаме към проблемите не толкова теоретично и догматично, по-скоро прагматично. Според нас, мозъчният тръст трябва да служи на тези, които вземат решения, на изпълнителските кадри, на парламентите, защото за нас работеха Жак Делор, Паскал Лами и много други бележити личности, които имат богат политически опит и могат да са полезни за външната политика. Нещо друго, което ни отличава от сходни мозъчни тръстове, е фактът, че решихме да се насочим към определен набор от приоритети, важни за нас. Приоритети, където смятаме, че може да се постигне напредък в бъдещото законодателство. Ето, днес ние провеждаме съвместно заседание с вас, именно за да може да се предприеме действие във външната политика. Ние работим вече години наред. Решихме преди европейските избори да разработим и манифест за ролята на Европа в света. Да направим анализ и съответно предложения. Знам, че не разполагаме с много време. Може би вече минаха 5 минути от моето време, за това нека премина по същество. И тъй като говорим по същество – Може би ще направя констатация, която ще ви се стори изтъркана, но наистина може да се заключи, че до някъде Европа губи набраната скорост в международен контекст е, и политически, и демографски, някакси започна да изостава. Това е реалността. На второ място виждаме, че международната обстановка много се влуши, особено през последните месеци и седмици. Имаме конфликт на прага на Европа, защото на изток, както знаете, ситуацията е много тревожна. Има два елемента, които изискват действие – Необходимо е Европа отново да се ангажира и да покаже, че може да има тежест на политическата сцена. Това, което установяваме е, в своя манифест, който сме ви предоставили, е, че Колкото и да е важна дадена държава, никоя държава членка не може сама да се справи с предизвикателствата или да даде решенията при проблемите във външната политика. Няма значение дали говорим за арабската пролет или за политиката на господин Путин в Украина – дали това са хоризонтални или по-общи въпроси, никоя държава членка, колкото и да е голяма или мощна, не може сама да се справи с тези реалности. Освен това, имайте предвид, че ако разглеждаме европейското измерение, то трябва да имаме предвид, че светът става все по-конкурентен, все по-сложен. И тук то е много важно. Следователно, въпросът е каква е добавената стойност на възможната външна политика на Европейския съюз. Като имаме предвид колко е труден контекстът. Разбира се, тук трябва да бъдем реалисти. Преди няколко години Жак Делор беше кристално ясен. Той заяви, че е необходимо да има дълго политическо озряване, за да може да се стигне до идеята за европейска външна политика. Все още сме много далеч от това озряване, така че ще трябва да се работи много, за да може постепенно да се поставят жалоните на тази политика. Знаем каква е реалността, не можем да я загърбим Ясно е, че Мастрих не успя. Договорът от Мастрих се провали, защото целта там беше да има обща външна политика и политика на сигурност, да се формулират целите за реакция в случая с Европа, дори и в областта на отбраната, да се работи в това отношение. Да, постигнате напредък, освен това имахме и специален европейски съвет за отбраната. Ясно е, че има насоки, но все още не сме стигнали до там, докъдето желаяха да стигнем авторите на Мастрихския договор. Това е действителността. Освен това, между държавите членки тук има доста големи разногласия. Темата е важна – Ясно е, че имаме големите държави, като Германия, Обединеното кралство, Франция, държави със своята история. Те трудно могат да стигнат до обща позиция. Нещо друго, което констатираме, е, че липсва амбиция. Не виждаме достатъчно амбициозни водачи – или не го искат, или не го могат, но така или иначе сред държавните и правителствени ръководители не виждаме достатъчно амбиция. Може би ще видим дали няма да се постигне напреда, като се има предвид агресията, на която сме свидетели в последно време. Но така или иначе, това са фактите. Разбира се, ние не можем да седим с кръстени ръце или да се отчаиваме, със сигурност не. От документа, който ви изпратихме, е ясно, че бъдещата, бъдещия състав на парламента трябва да разгледа работата си в пет основни области, да се насочим към реформи които са политически възможни, не само желателни. Разбира се, те няма да са лесни. Опитвам се да говоря бързо, защото времето ми е малко, но вие сте запознати с документа така или иначе. Първата такава област, където смятаме, че може да се постигне напредък, е управлението на кризи и укрепването на нашите възможности за колективна сигурност и отбрана. Тук има някои елементи, които са част от заключенията на Декемврийския Европейски съвет. Много е важно при избухването на криза да разчитаме на по-голяма конвергенция. Това трябва да се проучи и разработи. Що се отнася до общата политика на отбрана, според нас тук е наложително да се заеме категорична позиция по отношение на някои страни, особено Русия. Защото тук трябва да излезем с обща позиция – от структурна гледна точка, по време на новия законодателен мандат, според нас трябва да се преразгледа Европейската стратегия за сигурност. Тъй като това е стратегия разработена преди десетина години и тогава Солана беше върховен представител. Междувременно доста неща се промениха и мисля, че е важно за нас – и следващия председател на комисията да започне работа колкото се може по-бързо, да се преразгледа тази стратегия, да се направи анализ на сегашната ситуация, да се анализират най-вече заплахите за Европейския съюз и да се види как може да им се отговори. Няма никакво съмнение, че през последните 10 години виждаме все по-голям ислямски фундаментализъм. Фактите се променят. Следователно, стратегията вече не е така актуална, както преди 10 години. Необходимо е да формулираме стратегия за отбрана, която да почива на анализа на фактите. И така ще можем да набележим приоритетите и съответно да се проведе много важния политически дебат и на европейско ниво и в Европейския парламент. И тук е вашата роля. Накрая, за да бъда кратък, говорих за отбраната, за управлението на кризи и струва ми се, че няма пречки да започнем да говорим за сигурността и отбраната на европейско ниво. Когато анализираме статистиката за въоръжението по света, виждаме, че европейските държави са в стагнация или има тенденция за опадък. Необходимо е следователно този въпрос също да се разгледа. Би било безотговорно, според нас, да не тръгнем по този път. Още един елемент, който ни се струва важен и където смятаме, че може да се постигне напредък е общо европейската енергийна политика, защото Жак Делор преди няколко месеца говори отново за Европейска енергийна общност. Нещо подобно на общността, създадена през 50-те години на миналия век. Общност, която ще е много важна за възстановяването на конкурентоспособността за да може да се отговори на енергийните нужди, да има диверсификация на доставките на газ в Европа, за да не бъдем зависими от Русия, както сме днес. И ясно е, че това е свързано с вътрешния пазар на енергия, но също така говорим за ключов елементи на международната политика на Европейския съюз. На това се обръща внимание, включително и полския премьер, който току-що стана председател на Европейския съвет, подкрепи предложението на Жак Делор. Но ето това е стъпка, която новия парламент може да направи и да помогне в името на гражданите. Трета област, на която искам да се спра – Необходимо е да помислим за човешките ресурси днес и в утрешния ден. Особено, що се отнася до политиката за иммиграция. Много важна тема, защото ежедневно четем статии по вестниците, е, виждаме, че тук се води ожесточен дебат. По-настоящем Европа се опитва да осигури външните си граници да се бори с незаконната емиграция, ние не можем да имаме обаче политика на емиграция, която да се съсредоточава единствено върху това, колкото и да е важно то. Трябва да има по-добър баланс между държавите членки, за да се сподели товара на емиграцията и борбата с незаконната миграция и търсенето на обежище. С други думи, по-голяма солидарност между държавите членки, за да може те да се изправят пред това огромно предизвикателство. От друга страна обаче трябва да си даваме сметка и за демографския спад в Европейския съюз. Ние ще имаме нужда от работна ръка след някоя и друга година. Следователно е необходимо да бъдем достатъчно обективни и да помислим как да насърчим законната миграция. Политиките за това съществуват. Четвъртия елемент в нашите предложения, свързан с економиката, и необходимостта от европейска търговска политика, която да е по-динамична. Да, ние говорим за свободата на движение на стоки и услуги. Европа има възможността да изнася към други държави. Не е необходимо те първа да намира своето място – сред останалите държави. Освен това, споразумението с САЩ тук ще бъде от ключово значение, за да може да има далеч по-голямо сближаване между САЩ и ЕС. Това наистина може да окаже огромно влияние върху растежа, заетостта, по-динамичната економика. Същевременно е необходимо и ние да бъдем доста по-дръзки и в отношенията си с Африка, като че ли забравихме Африка. А Африка може да се окаже доста важен континент през 21 век. И сега бързичко да премина към последната област, която очертаваме в предложенията си. Необходимо е да направим преглед на политиката за съседство. Тук мисля, че е ясно, че има неуспех. И на изток и на запад причините за това са основополагащи, 2004 година ще ви напомня за опитите на Романо Проди като председател на комисията. Търсеше се подход, който да даде решение за страните, които не са членки на Европейския съюз, да им се направи предложение, за да ги привлечем към нас. За да може те да приемат нашите норми и така да се доближат. Да, до някъде има успех, но като цяло има неуспех, защото се оказва, че на изток страните не се интересуват от това. На юг след арабската пролет се оказва, че Европа вече не е привлекателна, тъй като това, което ние предлагаме, е някак неадекватно ние казваме, ще отворим границите си за някои от вашите стоки, ще дадем малко по-голяма мобилност на вашите граждани, да, но това не е достатъчно да привлечем държави, които по исторически, политически и други причини са различни. Освен това виждаме и доста осезателно влушаване на ситуацията в Либия, Сирия, други страни в Южното Средиземноморие. Да не говорим за проблемите с президента Путин. Трудно е да се поддържат нормални отношения с неговата страна. Това е, съжалявам, че доста дълго говорих, но ми се струва, че е много важно да се направи задълбочено преразглеждане на политиката за съседство. Може би да се мисли за един подход, който да е много по-дързък, много по-щедър, за да може тези страни наистина да се доближат до нашия политически, економически и социален модел. Примерно страни като Туниса, тези, които не желаят да го направят, ще бъдат разглеждани като някакви трети държави и това е. Но ние трябва да концентрираме усилията си, за да има много по-голям ефект. Това е, трябва да бъдем реалисти за ситуацията и вътре и извън Европейския съюз, но мисля, че има възможност за действие, за постигане на напредък при новия законодателен мандат, за да може нашите инструменти наистина да бъдат използвани пълноценно. Също времено върховният представител и заместник-председател на комисията трябва да положи съществени усилия, нещо, което не беше направено преди, защото в крайна сметка този, който председателства съвета на министрите, отговаря за координирането, съгласуването, планирането на работата – много важно предизвикателство и сега най-важното е координация. Координация на общностните политики. Това е. Така или иначе, имаме много убедителни общностни политики в различните области и имаме съответните комисари, но във външната политика нямахме достатъчно координация въпреки че тук говорим за заместник-председател на комисията. И последно, искам отново да се спра на нещо, което е очевидно. Вие, госпож... европейските представители, имате много важна роля – Същевременно, част от вашата роля е да обяснявате в собствените си страни какво означава по-убедителната общностна европейска политика. Нека на всички пожелая успех! Давам думата на господин Ваткинс. Olivia, I know Зная, че това е първият ден след вакансията и това е обикновено най-трудният ден. Но тук нататък всичко ще бъде по-добре. Искам да благодаря на заместник-председателя на вашата парламентарна комисия и за това, че ангажирахте тези мозъчни тръстове. Ако имахме тази дискусия преди 10 години, тя щеше да бъде по-скоро за помощта с споменаване на търговията и инвестициите. В нашия доклад ние казваме някои неща за помощта, но съвсем бегло. Но в този доклад ние сме включили онова, което обхващате в работата си тук в тази парламентарна комисия в много различни области. И това отразява нещо, което може да ви се струва очевидно, но трябва да се подчертая въпреки това, а именно, че светът се променя геополитически, економически, има разместване на пластовете, Разделението между богатите и бедните страни, между севера и юга започват да се разчупват – това разбира се не означава, че няма продължаване на проблемите. Все още има 1 милиард души, които ръб... живеят на по-малко от 1 долар на ден. Има множество деца, които умират от недохранване. Тоест има множество стари проблеми, свързани с бедността, и това е външно политически въпрос сам по себе си. Все по-ясно става за специалистите от мозъчните тръстове, че проблемите, свързани с а, развитието, са свързани с а, сигурността, с екологията, с управлението и това са проблеми в голяма степен общи между Европейския съюз и развиващите се държави. Като няколко примера искам да кажа, че в а, нашия доклад ние говорим а, за нуждата от а, глобални решения, до които трябва да стигне Европа. Например, епидемията от а, ебола. Тя е сериозна заплаха за здравето на европейските граждани. Но няма решение друго, което а, да бъде различно от развитието на здраво, здравните системи в а, Африка. Тоест проблемите, пред които са изправени европейските граждани, не могат да се разглеждат извън рамката на международното сътрудничество. На следващо място миграционната криза в а, Средиземноморския регион в ефекта и е върху Южна Европа. Това е въпрос отново свързан с бедността. В някои случаи това е резултат от проблеми в областта на околната среда, с бедността, несигурността и конфликтите. Във всички тези области не е възможно да предвидим европейско решение извън обхвата на ефикасното международно сътрудничество. И това е централната част от нашия доклад. Господин Брок, който току-що се присъедини към нас, вие направихте един коментар миналата седмица, след като се срещнахте с комисар Георгиева. Там говорихте за Украина, но това, което казахте, беше, че трябва да вложим цялата, всички ресурси и енергия на Европейския съюз в защита на нашите ценности и интереси. Вие говорихте за стратегическо координиране за постигането на тази цел. Именно това е рамката, която, която прилагаме към множеството въпроси, които сме обхванали в нашия доклад. Аз ще се опитам да се вместя във времето, което сте ми предоставили. И ще кажа, че ние вярваме, че Европейския съюз разполага с множество политики, с финансови ресурси, с нужните инструменти, както и с ценностите, които са необходими, за да можем да се справим с глобалните заплахи пред нас и да видим какви са глобалните ни възможности. Европа трябва да бъде видима по ефикасен и достоверен начин на международната сцена. Ние имаме сега огромната възможност е, да се справим е, с е, недостатъчно доброто управление, защото това не е някакъв абстрактен теоретичен проблем, защото се отразява върху политиката, която при това положение е по-слабо ефективна, отколкото би била. Искам да ви насърча да се запознаете с доклада, защото аз ще се спре само на някои штрихи от него. Европа се нуждае да бъде част от глобална економика, където има споделен просперитет. Нашето място на глобалните пазари и стабилността и споделения просперитет на тези пазари са особено важни за е, Европа. Но ако видим каква е европейската политика в областта на търговията, ние имаме регионални търговски споразумения, които не се считат е, от е, някои развиващи се държави като договори, които са от техен интерес в областта на неплащането на данъци. Това също е въпрос, който сериозно засяга приходите в Европа, не на ресурси, което засяга и Африка на юг от Сахара. И това е въпрос, който продължаваме да не решаваме чрез съвместни политики. Беше споменато от моя колега по-рано, че Европа има някои от най-амбициозните цели за намаляване на емисиите на СО2. Тя е, има добра репутация в някои аспекти, свързани с преговорите в тази област, но не винаги се приема добре Например, предложението за намаляване с 30% на со 2 като същевременно не се прави нищо за по-ефективно прилагане на програмата за търговия с емисии. Затова политиките трябва да бъдат съгласувани във всички тези сфери. В сферите, свързани с конфликти, ние знаем, че има много хора, които са изправени пред крайна бедност, че се намират именно в райони, където има конфликти. Ето защо в тази област Европа може да направи нещо и да доведе до промяна. Ние имаме посреднически функции за потушаване на конфликти в страни, да речем, като Филипините. Но често забелязваме, че държавите, които излизат от конфликт, когато не получат нужната подкрепа, могат да стигнат до връщане на ситуацията която са преживели при конфликта. Затова трябва да се насочат усилия към укрепването на страните след излизането им от конфликта. Европейският съюз в областта на правата на човека може да направи много, защото ние имаме конвенция за защита на правата на човека, и можем да привнесем нашия опит на международната сцена, но това не го правим винаги. В, по отношение на Египет, където имаме стратегически търговски интереси, ние в известна степен загърбахме въпросите на човешките права в Африка, на юг от Сахара. Ние се опитваме да подкрепим страните, които намаляват бедността и постигат економически просперитет, без обаче да, се стиг... да имат добра политика по отношение на правата на човека. И на последно място искам да спомена за бедността и неравенството. Европейският съюз се нуждае спешно едно, от едно по-егалитарно отношение към глобализацията. Ако видим големите предизвикателства, свързани с намаляването на бедността, можем да видим, че има известен напредък, има намаляване на броя на лицата, живеещи в крайна бедност, има напредък в други области, но забелязваме, че има отново забавени на растежа и все повече хора могат отново да изпаднат в бедност. В Европа дори има доста хора, където въп, има доста места, където въпреки, че е на лице просперитет, като цяло много хора живеят в нещета. Европа може да бъде знаменосец в борбата срещу бедността и неравенството, що се отнася до образование, здравеопазване. Проблемът, на който се спираме в доклада, се отнася до предизвикателствата, свързани с управлението. Аз съм съгласен с много от нещата, казани а, от моя колега. Аз искам обаче да се спа по-подробно на някои от предизвикателствата, свързани с управлението. Що се отнася на първо място до съгласуваността на действията. Ние имаме управленска структура, която не води до кохерентна политика. Това е едно от предизвикателствата, когато говорим за производството. Докато една от целите на Обединението на Европа беше именно да се постигне по-голяма съгласуваност на управленските политики. Имаме 28 комисари сега. Всяка седмица те се координират те имат препокриващи се ресори, но въпреки това, това не води до една последователна програма, що се отнася до позициите на Европа по отношение на останалия свят. Върховният представител се фокусира върху сигурността и разширяването. Според нас трябва да има по-ефикасна координация, трябва да се формират кластери от комисари в областта на хуманитарната помощ, климатичните промени и прочие, защото гласът на Европейския съюз не се чува достатъчно силно на международната цела. Ние говорим за една промяна в политическата култура. Ако постигнем това, ролята на Европейският парламент ще стане още по-ефикасна, за да продължи работа тази група за координация. В заключение искам да се обърна към комисията с апел. Считам, че това е момента, което ни дава една огромна възможност. Доверието към европейските институции в страните от целия Европейски съюз намаляват. Две трети от хората не вярват на тези институции, защото те считат, е, че тези институции не изпълняват ангажиментите си. Ние трябва да направим така, че нашите ангажименти, поети на международната цена, да се изпълняват. Това ще възстанови доверието и по този начин ще намерим глобални решения, като Европа ще бъде в центъра на този глобален интерес. Благодаря ви за докладите. Читам, че трябва да продължим този диалог по принципи в бъдеще. Надявам се, че в предоставените ни доклади ще има и някои материали, които могат да доведат в бъдеще до организиране на изслушвания по определени теми. Ние трябва да намерим решение по въпроса на бюджета. Не разполагаме с много време, само до 7 без 15, имам 6-7 оратора. Моля ви да се ограничите в рамките на една минута. Или пък да отложим гласуването по бюджета. Гласуването е в 12 часа. Мис Пирински. Господин Пирински, той се е тръгнал ли? Тук ли е? From Bulgaria, I'm a new member. От България съм нов член на Европейския парламент. Тук съм като част от делегацията на Евронест и преди съм присъствал на изслушвания. Ако нямате нищо против, ще използвам половин минута, за да поставя въпрос на господин Ланда Бурум. На пето място вие говорихте за политиката за съседство. Ме ме интересува източното партньорство. Принципно вие казахте, че това, което предлагаме като Европейски съюз, не е било достатъчно убедително и може би офертата не е била приета, тъй като не е била привлекателна и не е давала реалистични перспективи на страните, както и визията за членство в Европейския съюз. Смятате ли, че е необходимо източното партньорство да се преосмисли? Така че да има реално взаимодействие с страните на изток от страните по източното партньорство, а не да се опитваме само да ги привличаме към Европейския съюз, което да ги отделяме от източните им съседи. Благодаря, господин Хол. Само една минута, вярвайте ми, Хубаво е, че ви виждам сега след 20 години. Аз много се радвам, че и Кевин е тук. Струва ми се, че така или иначе това, което чухме, показва, че не сме били достатъчно амбициозни, че има и някои неуспехи. Това е нормално, но така или иначе струва ми се, че предизвикателствата бяха представени разумно. От друга страна, когато се опитваме да ги преодолеем, може да създадем повече проблеми. Бяха изброени доста цели, но макар че съм съгласен с вашия анализ, не знам какво можем ние да направим, така че държавите членки да проявят съответната политическа воля. Съгласен съм за отбраната за търговските отношения. Там имаме класически пример. Наистина може да се направи много повече, за да се увеличи ролята ни в света. Разбира се, тук е много важна и ролята на нашата комисия, като говорим за обща политика. Вие искате такава обща политика, но това няма да е достатъчно. Това е приятелската ми критика, макар че е с интерес прочетох вашия документ. Президент, колега, Господин председател, уважаеми колеги, аз е, искам да поздравя господин Ландебуро. Ние имаме по-скоро аз съм имала удоволствието да работя с него от 15 години. Бяха подставени наистина много големи усилия да се подготви всичко това. Ние много често сме били заедно. Тогава ставаше дума за страни кандидатки, които сега са страни членки на Европейския съюз. Това е един период, от който научих много и между другото аз мисля, че става дума за нещо, което винаги е валидно а именно, че е изключително важно да се опитваме да не изискваме от другите това, което ние не успяваме да направим самите. И че е, е, трябва да познаваме собствените си слабости, собствените си граници и мисля, че е по-обнадеждаващо да се показват наистина добри примери, но такива, които можем да реализираме. И освен това, аз мисля, че ако искаме да успеем в политиката спрямо от трети страни, би било добре да се играе с картата на законността, на легалността между нас и тях. Ние нямаме много голям избор, трябва да спазваме основните принципи и аз мисля, че е, е, това е, е, е нещо, по което трябва да си помислим. И последната ми забележка ще бъда кратка. Това е, лято показа по един е, много е, добър начин е, до каква степен нашите институции са институции, които функционират добре и е, до каква степен те е, не е, функционират много добре, когато има големи проблеми. Institutions But when crisis accumulate... С други думи на английски може да се каже, че нашите институции работят добре само при хубаво време. С други думи, случили се криза, се оказва, че трудно можем да намерим съответните отговори. И тук трябва да помислим, тъй като уроците ще бъдат горчиви. Благодаря. Хулио Иглесиас, мисля. Иглесиас. Пабло Иглесиас, извинете. Благодаря. Благодаря за това, че много добре е, изговаряте името ми, защото има певец със същото име. Вие работите и е, мислите по тези въпроси. Мисля, че това е добре точно в този момент. Казахте две неща, а именно, че Европа се намира е, изправена пред много проблеми и е, също така пред един изменящ се свят имаме проблеми. Европа е, е един економически изполин, но от друга страна политическо джудже. Вие казахте, че в е, времето на големи проблеми, да, руснаците искат да бъдат руснаци, от друга страна има проблеми с глада, с екологията и с запазването на благоденствието в нашите страни. Всъщност проблемът се корени в липсата на амбиции, в липсата на кохерентност в управлението на Европейския съюз. Един от проблемите на Европа не се изразяват в може би се изразява в демокрацията. Ние не казахте нищо за нея. Говорихте за Мастрихт. Е, е, казахте, че е, Мастрихт играе голяма роля по отношение на демокрацията, но Европейската Централна банка ще трябва да поеме отговорността. Всъщност става дума е, за нещо, което не е съвсем демократично, за липсата на отчетност. Ние имаме европейски институции, които обаче не се отчитат пред европейските граждани. Демокрацията е свързана както с проблемите в Европа, така и е, в целия свят. Така че, председателят, много ви моля, е, спазвайте регламента от една минута. Благодаря, господин председател, госпожа Фотига. Господин Ламбадуро, много интересен е докладът. Аз обаче можех да прочета само резюмето. Така или иначе, след вашето изложение днес, все още ми се струва, че си остават някои проблеми. Вие говорихте за необходимостта да се преразгледа Европейската стратегия за сигурност, която имаме от 2003 година. Ясно е, че трябва да я преразгледаме. Същевременно е необходимо да се каже, че изгледите за асоцииране или за разширяване на Европейския съюз вече не са толкова привлекателни, колкото това беше през 90-те години. Същевременно аз прочетох думата солидарност и я чух само веднъж тогава, когато вие говорихте за необходимостта да се борим с незаконната миграция – На второ място, вие споменахте районите, където има сериозни геополитически предизвикателства и те изискват обединените ни усилия, както и общия подход. Но някакси Русия не беше включена в това изброяване – нито нейните новоимперски амбиции. Да, вие говорите за Русия и Украина, но Украина всъщност е пример е, за последователна тенденция в руската политика по отношение на страните в непосредствено съседство. И тук става дума не само за страните от източното партньорство, но и страни от Южен Кавказ. Казахте, че за някои от тях Европейският съюз вече не е толкова привлекателен. Тези страни се чувстват изоставени или поне се чувстваха изоставени. Затова нека да бъдем особено внимателни – като се имат предвид проблемите, може би задълбочаването на интеграцията не е пътят напред. Това няма да премахне проблемите. Госпожа Гомес, господин Ландебуро, господин Воткинс, благодаря за доклада. Съгласна съм с много от заключенията. Наистина, като говорим за неравенство, не става дума само за външния свят, но и неравенството вътре в Европейския съюз. И тук проблема за данъчното избягване е много важен. Има нещо, което не казахте, а ми се струва също значимо – ядрената енергетика. В крайна сметка, ние не можем да имаме самодостатъчен енергиен пазар, ако не се разгледа и ядрената политика а не само да се говори за сигурността. И още нещо, което ми липсваше последователността в общата външна политика и политика на сигурност. Струва ми се, че не се направи реален опит политиките да бъдат достатъчно последователни. Струва ми се, че и Европейската комисия не направи достатъчно, тук няма да навлизам в подробности, но как може да се работи, ако ние не поставим въпроса за съвета за сигурност, за глобалното управление на сигурността? Благодаря. Господин председател, вземам думата като заместващ член и заместник-председател на комисия. Докладът е отличен. Наистина трябва да има по-видима роля на Европейския съюз. Струва ми се, че ние сме водещи в търговията, развитието и околната среда. Трябва да има координация, разбира се. Тези въпроси са взаимосвързани и господин Боткинс говори за това, че трябва да има по-добра координация в самата комисия. А в парламента ми се струва, че в тази комисия трябва да бъде съставен доклад по собствена инициатива за глобалната роля на Европейския съюз и той да се разгледа в съответните комисии. Само 50 секунди говорих. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare foarte scurtă pentru cei doi și oaspeții ai noștri. Uh, aș face referire la declarația... Господин председател, кратък въпрос за нашия гост. Господин Юнкер заяви, че няма да има последващи разширявания през едните пет години. Въпросът ми е какво ще е отражението на това изявление по отношение на Западните Балкани и изобщо страните, които работиха усилено по изпълнението на реформите? Страни като Молдова, с която има споразумение за асоцииране, през юни предстоят избори. Какво мислите вие, че ще бъде отражението от това изявление на господин Юнкер в Република Молдова? You, you told me one minute and you looked very serious when you said one minute. So... Казахте ми една минута и го казахте напълно сериозно, за това ще говоря само една минута. Напълно съм съгласен с повечето от поставените въпроси. Да, трябва да бъдем по-смирени, по-солидарни не бива да сме твърде амбициозни, но същевременно е необходимо да ни води амбициозния реализъм. Струва ми се, че има множество области, в които съществуват възможности на практика, но не се възползваме от тях поради изборените причини. Правилно споменахте Русия и Украина, но има и страни като Мали, Южен Судан, Централно Африканската република – Необходимо е да се интегрира хуманитарната подкрепа, външната политика и възстановяването. При климата е направена крачката по изграждане на европейска мрежа. При пазара на въглероден диоксид също имаме зададени европейски цели – благодаря и за въпроса от заместник председателя на Комисията по развитие. Да, наистина трябва да има сътрудничество между различните комисии и ако се състави такъв доклад, той ще бъде много важен за това, за което говорихме до тук. Тези политики могат да се изпълнят чрез различен подход към управлението. Господин Хауид отбеляза съвсем уместно, че няма защо да хвърчим в облаците, трябва да сме практични в климата, в енергетиката, в подхода за дневния ред след 2015 година. Европейският съюз е необходимо да бъде световен лидер и да създадем възможностите за това. 2 минути и 21 секунди, това е. Oui, en, en, en une minute. Euh, имаме, имаме една минута. Това е господин Ландабуро. Благодаря за общите коментари, които бяха направени. Няма много големи различия от заключението в нашия манифест. Аз ще концентрирам моето изказване върху казаното от господин Уицки, какво да се направи, за да може е, политическата воля да върви в добра посока, да може да бъде по-добре изразена. Аз е, мисля, че е, комисията трябва да направи усилия за това. Първо трябва да бъде направен добър анализ за международната ситуация и за политическата реалност, за да може да бъде разяснено на гражданите всичко това, но също така да бъдат дадени пояснения на различните държави членки и техните правителства. Трябва да има е, анализ, за да могат да бъдат започнати абсолютно необходимите инициативи и да се натрупа също така достатъчно експертиза в тази сфера. Трябва да има по-голяма политическа воля в Европа и е, трябва за тази цел да се водят дебати и то не само в затворените кръгове на мозъчните тръстове, но и в различните страни, в политическите партии, във вашите политически партии. Искам да кажа, че е, по-скоро в нашите партии, защото също съм част от Европа. Разбира се, ние трябва да се доближим до гражданите, е, трябва да правим конкретни предложения, които да могат да тласнат напред е, мобилизация идеята. Е, всеки път, когато Европа напредва, това става на базата на определени идеи и на базата на е, желанието на е, нейните граждани да направят нещо конкретно. Аз искам само няколко думи да кажа преди да завърша. Аз не мога да приема това, че твърдите, че тройката е, е основен инструмент на Европейския съюз, парламентът е много по-важен, е, защото изборите са много по-важни. Е, разбира се, Европа не трябва да бъде укарикатурявана. Ние трябва да се погрижим Европа да бъде гледана с добри очи. Повечето граждани желаят тя да укрепне своята роля в света в защита на европейските ценности и демокрацията. Благодаря. Уважаеми дами и господа, е, казах, че ние можем да продължим тази дискусия. Аз мисля, че е много важно да се направи един е, обзорен доклад. Ще, може би, е, ще трябва, може би, да, си, да се погрижим за неговия превод. И наистина трябва да си помислим как можем да направим този крос Committee репорт. Аз мисля, че стана ясно, че е, външната политика днес е, до голяма степен се определя от економиката и от е, социалната сфера и обратно, както беше казано и от въпросите на климата. И мисля, че ако се сплотим по-тясно, това няма да се отрази зле на общата ни позиция, така че ще трябва да си помислим как можем да постигнем успех в практиката. Благодаря. Надявам се, че ще останем във връзка. Пожелавам ви всичко най-добро. Уважаеми колеги, сега трябва да преминем към точката за общия бюджет. Е, до утре в 12 часа ще трябва да се гласува. Има ли коментари от страна на докладчика? Господин Балцитис. Благодаря, господин председател. Разбирам, че разполагаме само с 5 минути. Аз нямам особени бележки. Искам да благодаря на всички представители на политически групи, на координаторите, на докладчиците в сянка. Направил съм 57 предложения. Опитвам се да намаля ограниченията, наложени от съвета. Ние трябва да постигнем съответствие между нашите желания и финансовите ресурси, с които разполагаме за реализирането им. Радвам се, че се умяхме да постигнем компромиси заедно с колегите от останалите политически групи по някои доста сложни въпроси. Господин Преда направи предложение 11 за представителството, ни, представителство в Иран. Трябва да постигнем компромис по него на по-късно заседание. Не мога да подкрепя изменението на господин госпожа Льозинг, която иска да се преустанови финансирането на полицейската ни мисия в Косово, както и да се примахне агенцията Frontex, като се наблегне на граждански мисии. Ние трябва да разполагаме с достатъчно ресурси, за да изпълним поетите ангажименти изменението за Средиземноморието. Господин Преда се съгласи с това становище, както и господин Мечерикс. Беше договорено също компромисно 10 милиона допълнителни средства за Палестина. Предложението на госпожа Шаке за 5-1-1-1 509.1 за Марокко, Сахара, Израел и Палестина. Нуждаем се от повече яснота по тези въпроси. Искам да помоля вносителите на тези изменения да посочат кой ще отговаря за какво точно. Кой ще отговаря за тези изменения? Друго изменение За Украина беше направено предложение да се промени едно име за Център за изследване по въпросите на Русия и Украина. С малки изменения бихме могли да подкрепим тези внесени изменения. Tai ir būtų tiek, gerimas pirmininkė, dėl. Господин председателю, това беше всичко, което исках да кажа относно проекто бюджет 2015. Благодаря ви. Господин Преда, благодаря, господин председател. Съвсем накратко, защото е, има и среща с докладчиците. Аз мисля, че трябва да се постигне въпрос, компромис най-вече във връзка с декларацията за Иран. За нас това, което мога да кажа е, че ние споделяме идеята, че трябва да се предвиди подходящо финансиране и да се е, осигури е, покритие за най-важните актуални дейности. Е, финансирането за кризите в съседните ни страни, имам предвид настоящата година, тук ще трябва да се предвидят средства. Второ, има още нещо, което е свързано с наблюдението на изборите, много чувствителна тема и извън 2014 година трябва да се проследи е, финансирането и освен това има пилотни проекти, които са доста скъпи. Един проект, който се води от нашия колега Галър, който е посветен на общата политика за отбрана и сигурност. Един проект, който беше предложен от е, бившия колега Сала Франка за трафика на наркотици от Централна Америка и трето един проект, който беше предложен от скъпия ни председател господин Брок, става дума за процеса на преход в Беларус, една от нашите съседни страни. Става дума за това, че трябва да бъдат осигурени финансово тези проекти. Е, аз е, мисля, че не трябва да имаме много е, разнопосочен вод. Утре знам колегата Хауит, може би ще постави малък въпрос. Благодаря. Thanks. Благодаря. Благодаря. Госпожа Яден Маки. Много е важно сега да видим какви ще бъдат приоритетите, тъй като няма достатъчно средства и кризите са много, трябва да сме внимателни къде да вложим парите, с които разполагаме. Има множество кризи в съседни региони на нас и ние трябва да имаме всичко това предвид. Искам също да подчертая, че един от нашите приоритети е политиката за източно съседство, както и осигуряването на повече средства за Палестина, тъй като положението там е изключително сложно и те се нуждаят от хуманитарна помощ. Искам да благодаря на всички колеги, с които имахме отлично сътрудничество. Благодаря. Аз исках а, да не се изказвам, но не мога да се сдържа да направя кратко изказване. Искам да благодаря на господин Балчити за отличната му работа. Това беше огромно предизвикателство веднага след европейските избори да бъде направено това. И се надявам, че а, срещата ще има успеха. Относно Иран, позицията на нашата политическа група е, че искаме да имаме постоянна делегация в Текеран. Аз разбирам позицията на НП. И това да стане, когато има успех в преговорите с Иран но какво е успех е, е нещо, което може да се тълкува по различен начин. За, за нас е, откриването на делегация на Европейския съюз в е, Техеран може да допренесе за постигането на по-скорошни решения. Предложението е доста добре и доколкото разбирам, НП няма да се противопоставя на предложените суми, за да може да се постигне резултат. Няма да се очудите. Нашата група е против каквито и да било бюджетни увеличения защото сега в повечето държави членки се правят намаления, има финансова дисциплина, така че не може да има увеличение, даже може да бъде намален бюджета. Разбира се, има и области, които трябва да се разглеждат като изключение. Източното партньорство, например, с оглед на това, което се случва в Украина, хуманитарната помощ за Близкия изток, по-конкретно Сирия, и Ирак. Да, тук могат да се направят бюджетни корекции, но като цяло подкрепаме позицията на съвета за намаление. А за Ирак тук темата е деликатна. Принципно Групата ми смята, че не е настъпил момента и ще изпратим грешен сигнал към Техеран, ако установим там европейска делегация. Да, трябва да има канали за комуникация с правителството, особено за да се следи и това, което става в Северен Ирак, но така или иначе ние подкрепяме заличаването, ще се въздържим при гласуването на следващото изменение. Възможно е в бъдеще тази позиция да се промени, но за сега според нас Иран не е достатъчно реформиран, за да можем да сме убедени, че е напълно изоставена тази ядрена програма – и за да имаме съответното подобрение в дипломатическите отношения. Ja, äh, die Frage der... Въпросът за приоритетите това е госпожа Лезинг, беше вече засегнато други колеги. Според нас бюджетът на Европейския съюз става все по-непрозрачен и се изготвя все повече в полза на милитаризиране в полза на изолация спрямо останалите страни и налагане на геостратегически и економически интереси на Европейския съюз. Това се прави е, за сметка на хуманитарната помощ и за помощта за развитие. И от тази гледна точка за нас е, от една страна съществува много голям потенциал за съкръщаване на бюджета, но от друга страна има много голяма нужда от увеличаване на бюджетните средства. По тази причина характерът на нашите изменения е, се промени, трябва да се съкратят европейските инструменти, които подклажат е, подклаждат конфликти, като това стана ясно от използването на инструмента за Украина. Освен това искаме значително да се увеличат средствата за хуманитарна помощ, разоръжаване изменения, които вървят в тази посока. Това беше вече засегнато. Увеличаване на средствата за помощи за палестинските, палестинските области. Това е, би се радвало на нашата подкрепа. Председателят, благодаря. Аз току-що научих, че европейските е, инструменти, е, които действат стабилизиращо, това са руските танкове. Е, ораторката, е, това е, беше цинично? Не, това беше саркастично, каза председателят. Господин Преда, желаете ли да вземете отношение по въпроса на господин Хауит? Не, тогава това ще стане утре ясно при гласуването. Ще имате възможност да задавате въпроси във връзка с това искане от института в Харкив, Европейския център за изследвания на Русия в Харкив е, всъщност, е, тук става дума за това как трябва да се нарича Института в Русия Европейски център за украински изследвания или за руски изследвания. Може би някой ще може да даде отговор до утре. Това е само въпрос. Е, Благодаря ви най-сърдечно. Ще се видим утре в 9 часа. Започваме с срещата с италианския министр на външните работи. Разширено заседание на бюрото в 8 часа.